Благодаря. Това е нашата роля. Да продължаваме винаги да работим независимо от тежките условия. Не трябва да се предаваме, каза председател.